Good morning, ladies and gentlemen. Здравейте, дами и господа! Нека ви помоля да заемете местата си. Thank you very much. Благодаря ви много. И така, мога да дам начало на днешната извънредна среща на Комисията по регионално развитие в Европейския парламент. Нашата тема ще бъде развитието на кохезионната политика. Нека да ви кажа добри дошли, добре дошли на всички вас, които са решили да участват в днешното заседание, които са показали интерес към него и които са готови да споделят своите становища по отношение на бъдещето на кохезионната политика. Политиката по сближаване, според разбирането на нашата комисия, е много важен инструмент за сближаването и солидарността в Европейския съюз. Използваме много често а, времето си в нашата комисия и доста време отделяме за работа върху кохезионната политика. Вече подготвихме специален доклад за градивните блокове. Госпожа Весвал, авторката на този доклад е тук сред нас. Тя ще сподели своето становище. Но а, днес вече работим по следващия доклад на нашата комисия. За се, след седмия доклад на комисията от миналата есен за кохезионната политика и в него ще представим становище на Европейския парламент преди самата реформа, която предстои в кохезионната ли е, политика. Господин Жоло, е, който е автор на този доклад, ще е, се изкаже също в края на нашите изказвания днес. Добре дошли на българското председателство. Ще бъде полезно да чуем и позицията на съвета посредством председателството. Трябва да ви припомня, че тази извънредна среща се а, организира в контекста на това да чуем а, различните действащи лица и да обменим мнения с всички тях. Тоест, а, с радост ще чуем всички участници, а, представители на различни организации. Имаме дневен ред, организиран в два основни панела – в две основни части. Първата част е свързана с институционалната перспектива. Тук ще чуем съвета, комисията, комитета на регионите, економическия и социален комитет и след това ще чуем и кратка презентация от е, нашата колега за а, нашия доклад за градивните блокове. След това ще проведем кратка дискусия. След това преминаваме към втория панел. Той ще включи позицията на а, местните, асоциациите за, на местните и регионални а, органи и асоциации. И в заключение ще чуем а, какво предстои за доклада господин Марк Жолан. Той ще представи е, нашата позиция в рамките на доклада. Това е организацията за днес и дневния ни ред. Нека да не губя повече време и да започнем с първата ни ораторка оратор, господин Никола Демикелис, който е ръководител на кабинета на госпожа Корина Крето. Имате думата. Благодаря. Благодаря много, госпожо председател. Госпожо министър, здравейте. Навлизаме в окончателната част на подготовката на доклада на комисията и както всяка една окончателна фаза и, и етап има известни рискове, много неща могат да се случат, много ключови решения могат да бъдат взети в следващите няколко седмици. Така че е важно да следим дебата. Начина по който комисията структурира а, своят процес е да зададе въпроса е какви са приоритетите, които трябва да влезнат в следващия етап, в следващия бюджет. Какво трябва да направим? Какво се очаква от Европа да направи? И не искам тук да се задълбочавам твърде много, но е ясно, че има една ясна цел, която трябва да имаме предвид и тя е да се подобри качеството на живота на европейските граждани, било то посредством предоставянето на достъпни и качествени основни услуги, било то чрез подкрепа на трансформациите, иновациите или пък с нашата образователна система, или пък с подкрепа на инвестиции за адаптиране към климатичните промени и околната среда. Все това, са, това са все теми, по които европейския бюджет прави много, но може би има още какво да се направи или пък как да се направи по-добре. И след това има и няколко нови области, които се появиха последните няколко години, които отразяват а, загрижеността, че изразена от Европа, от европейските граждани и които ще изискват нови инвестиции в области като отбраната, контрола и охраната на границите или сигурността. Така че дебатът за това какво трябва да се направи е в центрата на тази дискусия и а, има какво да се обсъди. На следващо място и това е правилен, правилна поредица в а, нашите разсъждения е как да се а, постигнат резултати по тези приоритети. Инструменти като а, рамките за научни изследвания и иновации в подкрепа на висококачествени научни изследвания. А, това са много важни програми, програми като Еразмус, които осигуряват обмен на а, ученици и студенти в, навсякъде в Европа. Но има и много области, а, в които е видимо как може да се постигнат а, резултати и без а, постоянен диалог. Тоест няма как без а, постоянния диалог с регионалните и местни органи и асоциации. Това е, да речем, социалното развитие или дори иновациите. И така а, имаме разлика а, на пръв поглед между а, инструменти, които се управляват а, съвместно, такива, които се управляват индивидуално, но всъщност това е една фалшива а, граница, едно а, неистинско разделение, защото ние имаме нужда и от двете. Сега кохизионната политика и политиката на сближаване. Първият въпрос, който всички задават, разбира се, е защо ни е необходима такава политика на сближаване в Европа. Може би ще задачите, но това е един въпрос, който все още стои на масата. Струва ми се, че има три начина, по които можем да разгледаме въпроса. На първо място, сега, както показва и седмия доклад на по кохезионната политика, тези бариери все още съществуват и даже се увеличават. Макар да има а, сравнително развити области, градски региони и така нататък, в които има малки а, групи а, които са а, с много ниски доходи, или пък можем да говорим за така наречения капан на средния доход, а, или пък области, в които са с много високи разходи за работна ръка, и макар да има доста иновации, но пък има и а, региони, които а, се сближават и сравнително бързо, но те също имат своите предизвикателства, пред които ще са изправени и все още и за напред във времето. Втората гледна точка, и тук се връщам на предишния ми коментар, веднъж определили приоритетите на европейския бюджет, а, виждаме, че а, политиката по сближаване е наистина в посока на много от тези приоритети. А, цифровизацията, социалното включване, инвестициите в околната среда и всичко останало. Това е нещо, което прави кохезионната политика. Тя не е нещо по-различно от европейските приоритети, тя е начина по който се стига до резултати по тези приоритети. И то там, където има най-голямо значение, ако разгледаме картите, географските карти в доклада и си зададем въпроса какъв е проблема за иновациите в Европа. Проблемът е в областите, където има спад във всички сектори. И там, където маржовете за възможност а, за подобряване на продуктивността са най-големи. Там са най-сериозните проблеми във връзка с конкурентоспособността и иновацията в Европа. И именно това е географски елемент. И трети елемент, който е по-скоро с политически характер, географията на недоволството, някой а, нарече този а, проблем. И тук цитирам, защото има известен консенсус в последните няколко години по регионалното измерение на економическите динамики. Първия е, цитат е от глобалния доклад за риска, представен в Давос. Там се казва, економическата болка е, е силно концентрирана в групи в географски региони, за да могат тези групи да се е, утвърдят от политическа гледна точка. Има едно друго изследване, което се нарича местата, които нямат значение. Там се казва нещо подобно, че предизвикателството за системата идва от пренебрегнатия източник на неравенството, който е териториален, от регионите и териториите, които от дълго време страдат от економически спад. И така, приключвам с моите цитати. Ето го и третия от доклада Томсън през 2000 73-та и 19-та, казва ораторът, няма а, общност, която може да продължи да съществува, ако нейните членове имат съмнения за намерението на а, управляващите за подобряване на тяхната ситуация и където стандартите на живот се различават в голяма степен. Това е проблемът, кой, пред който е изправена Европа и ако искаме да се справим с тези проблеми, ни трябва инструмент и политика, която може да действа целенсачено с тези региони и с тези проблеми. И накрая, всичко е наред. Ако, ако да речем всичко беше наред и нямаше нужда да се променя а, политиката по сближаване, нямаше какво да правим. Но не е така, така че ето четирите области, в които трябва да действаме. На първо място географското покритие на тази политика. Вероятно ще ви задачи, че повдигам този въпрос, но не съм убеден, че той е въпрос, който е приключен. Смятам, че е важно да кажем, че ако искаме да избегнем разделението в Европа, е именно да да продължим да настояваме, че става въпрос за политика, която се отнася за цялата територия на Европейския съюз и всички хора в Европейския съюз. Втория момент е свързан с концентрацията на тази политика. Трябва ли тази политика да занимава с всички тези неща, с които се занимава до момента? Може би трябва да има по-добра концентрация а, за, върху инвестиции и действия в няколко по-ясни области. Може би е добре да има различен подход. Мисля за всичко, което правим в областта на иновациите и стратегията за интелигентна специализация. И там гледаме по-конкретно върху регионалните системи. Може би е, си заслужава да се отворят тези системи, да почнат да се свързват и да се създават вериги на добавената стойност и да имаме добри примери като тези, които вече сме осъществили. Третият въпрос, който продължава да бъде в, центра, в концентрацията на дебата за бъдещето на кохезионната политика е как да се ам, как да се организират и а, проектират а, всичките взаимовръзки и взаимосвързани условности в тази политика. Това е дебат, който няма да свърши и мисля, че е от интерес на абсолютно всички нас да направим така, че каквато и да е системата, която в крайна сметка се приеме, да бъде логична и да бъде изпълнима. И мисля, че това ще е тема, която ще се ползва с много коментари. И накрая, а, съм сигурен, че всички се питат дали е възможно тази политика да действа малко по-бързо, отколкото до момента. И смятам, че има много неща, които могат да се направят в основния регламент, много подобрения, които могат да бъдат осъществени в контрола, в диференциацията, в по-добрата програмна система, но и много има, което може да се направи в държавите членки и в регионите, за да могат да се организират по-добре правилата и се надявам, че макар в миналото упростяването беше е, е синоним на това нищо да не се прави или пък да се правят още по-сложни нещата, се надявам, че това няма да стане този път и ще видим светлината в тунела. Благодаря. Благодаря, господин Демикелис. Трябва да ви кажа, че се опитвам да избегна моето задължение да ви припомням за а, времевите ограничения, но за съжаление трябва да го направя. Ще помоля всички оратори да говорят максимум 10 минути, за да можем а, след това да чуем и координаторите за 2 минути и останалите членове на нашата комисия по една минута, тъй като имаме голям брой а, оратори и гости и искаме да използваме добре времето и да чуем всички. И сега продължаваме с госпожа Лиляна Павлова, министър на българското председателство на съвета на Европейския съюз. Госпожа Павлова, имате думата. Uh, good morning. Uh, добро утро, дами и господа. Госпожо Михайлова, благодаря много, че инициирахте този полезен, важен дебат и че ни поканихте нас, българското председателство, да допринесем. За нас това е много важен дебат. Това е дебат, в който бихме желали да бъдем не само основния посредник, но и да допренесем към дебата да анализираме всички различни становища на Европейския парламент, който за нас е много важен, на Европейската комисия, а също така а, и ние да бъдем един честен посредник, а, за да да провокираме един открит дебат, който не само пред, ще представи къде се намираме, защото ние знаем къде се намираме и знаем какви са предизвикателствата. Едно от тях е с по-малко финансиране и сега въпросът е как да постигнем повече с по-малко но ще преминем към една и по-практическа дискусия за въз, а, това, което вече спомена господин Микелис, да намерим една балансирана позиция за това а, как да продължим по нататъка защото ние желаеме в съответствие през 18-та година дебата да продължи и гледаме напред да се публикува проекто многогодишната финансова рамка. Ние сме я дискутирали много и на 12 април планираме да имаме официален съвет по общи въпроси по темата на кохезията и се надяваме да видим тогава къде се пресичат различните становища. Няколко важни неща, които искам да споделя с вас. Нещо, което вече бе казано. Първо трябва да видим каква ще е следващата финансова рамка, но не толкова като счетоводна процедура, а нещо, в което трябва да определим дългосрочните перспективи и по-краткосрочните. На второ място, след като като вече сме наясно за това какви са нашите приоритети и къде искаме да бъдем, да стигнем в следващите години, мисля, че вече няма нужда толкова да защитаваме политиката на сближаване. И както госпожа Михайлова каза, това е ключов инструмент за единство и солидарност. А това е нещо, на което ние всички в Европа се надяваме да постигнем единство, солидарност, да допринесем възможно максимум за нашите граждани. Отново Европа е на сцената не само като глобален лидер, тя става все по-силна и анализирайки предизвикателствата от последните години, ние виждаме, че трябва да продължим усилията си. Не само да дефинираме приоритетите, а по, в по-детайлно да видим каква е принадената стойност на инвестициите. Това е втората точка, на която искам да се спра. Тук големи усилия, значими усилия трябва да се положат. И третото е да имаме ясна връзка с структурните реформи и с условностите. Това е важна дискусия, която държим да се проведе. Ние знаем, че кохезионната политика е политиката, която е а, била най-контролирана. и сега трябва да направим една радикална а, програма, а, една промяна – да видим какви са вече резултатите, не толкова контрола резултатите. Едновременно с това ние сме абсолютно на твърдата позиция, мисля, че всички ще се съгласат, че, че ни трябва упростяване, трябва да променим подхода, да видим каква е връзката между а, тези политики и кондиционалността и да бъдем честни към себе си. Не само не единствено политиката на сближаване да страда от урязвания на, на бюджета. И не само упростяване, но още една добра идея да имаме едно правило за всички, т.е. сближаване на политиките – а, с а, регионалното развитие, социалните фондове, т.е. по-добри връзки, по-добро сближаване с всички останали, културната политика и новите предизвикателства, сигурност, климатични промени и така нататък. Щото в края на краищата кохезианната политика трябва да е една силна инвестиционна политика. И именно върху това трябва да фокусираме усилията си, защото самият дизайн на кохезионната а, политика казва, че тя е индикатор за доверието, което печелим в Европа. И за това а, такива трябва да бъдат нашите а, усилия, защото това действително е преди всичко инвестиционна политика, обърната към всички нови предизвикателства едновременно. С това трябва да сме много внимателни да да имаме дългогодишна, дългосрочна визия в тази политика. Защото това е една политика, която а, постоянно играе ролята на адаптивно управляние на кризите и да се фокусираме върху резултатите и постиженията. Трябва да спре, за да а, се поместя във времето си, но искам да ви уверя, че българското председателство е посветено на всички тези дебати и след публикуването през май на проекто многогодишната финансова рамка, в края на ю, юни ще се проведе голяма конференция, в която ще предложим заключенията на нашата председателство по кохезионната политика и заедно с Комитета на регионите, Европейския парламент, Европейската комисия, съвета и на министерско ниво да се проведе голям дебат по многогодишната финансова рамска и а, ние вече работим с австрийските си колеги, следващията а, държава председател, за да доведе, да доведем до край работата в едните месеци. Благодаря, госпожо Павлова, и благодаря, че се вместихте в регламента на времето. Сега имам удоволствието да дам да думата на господин Михаил Шнайдер, който е докладчик на Комитета на регионите по много важно становище бъдещето на кохезионната политика отвъд 2020 година. Господин Шнайдер, имате думата. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. На първо място бих искал да поздравя вас, госпожо председател, и членовете на комисията Реджи, с които нееднократно сме се срещали през последните години. Благодаря за прекрасното сътрудничество, което съпътства нашата работа. Ако през май месец успяхме да направим наше добро становище по този въпрос, това се дължи на доброто сътрудничество. Няма отново да говорим по становището, което бяхме подготвили тогава. Мисля, че много от вас вече са запознати с неговото съдържание и си го, по, и си го е, спомняте, но искам някои неща само да подчертая и повторя. Политиката на на сближаване е най-добре контролираната политика на Европейския съюз от страна на самия съюз и от страна на различни инстанции. Освен това е и предмет на научни изследвания, на, проект, на проучвания и а, мнението на всички е, че това е една успешна политика различията в регионален план намаляват точно благодарение на политиката на сближаване. Ако не съществуваше политика на сближаване и ако държавите членки трябваше сами да отговарят за политиката на развитие, то тогава в момента образът, на Европа щеше да бъде много различен. Някои щяха да инвестират повече, други по-малко, щеше да има някои по-продължителни проекти, други по-краткосрочни. Хубавото сега е, че в рамките на Европейския съюз имаме едни и същи правила. През май месец в Комитета на регионите одобрихме становището само с един глас против. Това е а, а, това е мнението на представителите на местната регионалната власт в Европа. Всички само с един глас против. Политиката на сближаване е важна абсолютно за всички. И причините са различни. Всички региони трябва да участват в политиката на сближаване. Това е нашето мнение. Освен това, настоящият скелет и структура с различни категории региони е успешна и добра. Трябва да бъде запазена. Брутният вътрешен продукт е добър начин за групиране на различните региони в съществуващите категории. Естествено, след това има нужда и от допълнителните показатели за прецизиране на положението на регионите. Така че това може да бъде един елемент от дебата какви други показатели могат да се включват, като демографското развитие, демографските тенденции. Друг аспект, който е неоспорим от никой, е териториалното сътрудничество между регионите. Важен въпрос за политиката на сближаване. По този начин тази политика получава териториално международно измерение и то трябва да бъде поддържано и дори допълнително насърчавано. За момента няма да се впускам в повече подробности, тъй като нямаме време, но мисля, че а, финансите трябва да придружават амбициите това е условие синкванон. Ние а, а, казваме следното. Съотношението в бъдещата многогодишна рамка в бюджета за политиката на сближаване трябва да остане същата. Не говорим за абсолютни стойности, говорим за относителни числа. Тоест, пропорцията в, в бюджета, която ще бъде предоставена на политиката на сближаване, трябва да се запази същата. И това е мнението на експертите. Ако ние паднем под определено равнище, това ще доведе до отражение върху критичната маса. Ще наблюдаваме ефектът на доминото върху цялата политика на сближаване. Тогава ще ни трябва една напълно нова структура на кохезионната политика. А регионите в Европа наистина се страхуват най-много от това да трябва да започват отново, от самото начало тези, които се възползват и които а, са истинските бенефициенти на политиката на сближаване, трябва да загърбят всичко направено до тук и да започнат наново в този случай. Така че ние сме против това на регионите, общините, споделяме едно и също виждане. Европейският семестър трябва да бъде подобрен. Ние не сме против, но трябва да бъдат внесени подобрения. Конкретните препоръки за държава по държава си съществуват в отделни измерения. Трябва да а, има по-добро по координиране, повече синергия, защото има потенциал, който, а, от който в момента не се възползваме конкретните препоръки страна по страна трябва да имат предвид, че не става въпрос за годишна политика, а за дългосрочна политика. В момента европейският семестър не взима предвид този факт. Друг въпрос. Координацията на политиката на сближаване с а, а, солидарността в а, Европа и спазването на а, общностните права. Ние имахме много а, разгорещен, изключително а, голям дебат в Комитета на регионите по този въпрос. В крайна сметка, по-голяма част от членовете отхвърлиха това парите от кохезионната политика да бъдат използвани за солидарност. Сега ще ви представя и моето становище по този въпрос. Привържениците на политиката на сближаване, всички всички, както и аз самият, трябва да защитаваме тази политика и винаги го правим. Ние винаги казваме, договорите казват така. Това е определено в договорите. Има цели, които трябва да бъдат постигнати. За да се постигнат тези цели са нужни пари. Аз говоря за вътрешните цели при същите за политиката на кохезия. Но ако вътре бъдат включени приоритети свързани с солидарността, с спазването на общностните права и така нататък и така нататък, тогава нещата се променят. Тогава вътре влиза какво ли не става, настъпва един истински хаос. Така че ние трябва да се съсредоточим върху присъщите на кохезионната политика цели и приоритети. Иначе отваряме котията и вътре може да влезе какво ли не. След една година ще влезе нов приоритет, след това друг приоритет. Не искам да се впускам в примери, но <laughs> примерно след две години някой ще каже, ми тук, освен солидарността, можем да поместим и не знам си какво друго тогава вече няма да говорим за економическо сближаване, ще говорим за солидарност и други теми. Това е становището на Комитета на регионите, което получи подкрепа от мнозинството от гласовете. Следващ въпрос, който искам да спомена, това са бюрократичните тежести. Ние, представителите на регионите и на местната власт, се сблъскваме с бюрокрацията постоянно. Има толкова много изисквания, правила и всичко това пречи политиката да бъде наистина ефективна. Налага се упростяване, бюрократично упростяване. И последно нещо, виждам, че времето изтича – от декември месец съществува работна група за субсидиарността. Миналата седмица се проведе първото заседание. Господин Тимерманс е начало на тази работна група. Аз съм представител на Комитета на регионите в тази работна група. За съжаление, парламентът няма представители в тази група. За съжаление, за момента. наистина на нас ни трябва и мнението на Европейския парламент. Говорейки за субсидиарност, трябва да видим докъде свършва участието на Европейския съюз. Но за да отговорим на този въпрос, трябва да кажем, че има много, много правила. Аз имам предложение да се упрости регулаторната мярка. По този начин може да защитим субсидиарността и участието да бъде много по-ефективно. Благодаря. Благодаря ви много. Мистер Юст Ван. Продължаваме с участието на господин Йост Ван Йерцел, председател на секцията за економически и паричен съюз в економически и социален комитет. Имате думата, господин Ван Йерсел. Благодаря, госпожо председател. Здравейте на всички. 10 минути. Защо а, нашия комитет смята, че трябва да има силна политика по сближаване и на регионите. Поради простата причина, че инвестициите се случват в регионите и в градовете. Съетостта и растежа се генерират в регионите и в градовете. И това трябва да е се случва по същия начин в целия Европейския съюз. Новият дебат е за принципите, а не за разпределението на парите. Както каза правилно госпожа министъра, не става въпрос само за едно обикновено а, усилие по а, счетоводство. Трябва да има приоритети и там а, трудността е, че има повече а, приоритети, отколкото финансови ресурси. Така че се намираме в един труден ъгъл. Всички ние. Един принцип има, който трябва да стои над всички и това е, че има два основни принципа солидарност и отговорност. И нито единия, нито другия е, беше достатъчно застъпен в последните години. Действително, оригиналната политика е успех, представлява успех от миналото, но виждаме ясно, че стават все по-големи разликите между държавите и между регионите. И въпросът е дали можем да си позволим да продължаваме с тази тенденция като Европейски съюз. Така че, на първо място, във всяка една конкретна политика и по-специално в регионалната и кохезионна политика трябва да си зададем един въпрос и да му отговорим. Каква Европа искаме? Искаме ли Европа на подедилите и съответно губещите или на основата на европейските ценности искаме Европа, която създава сравнително еднакви условия за всички, включително регионите. И включително за не е толкова напредналите региони в държавите. И тук стигаме до един принцип, който е а, много скъп на сърцето ми и се опитвам да го включа във всяко едно становище, за което съм докладчик. А между другото, ние сме публикували много наши становища и доклади за кохезионната политика и за сближаването и растежа и заетостта. Но този принцип е, че според мен Европа единствено може да оцелеем, ако се осъществи една много задълбочена политика на конвергенцията, на сближаването. Не може да е случайно, че е, Германия и Холандия и Нидерландия вървят напред, а пък България и Румъния изостават. Има и продължава, имало и продължава да има а, подобно изтичане на интелектуален потенциал от, да речем, северната и южната част на Италия. Не може да продължава така. Трябва а, да се промени нещо, защото тази тенденция само ще се засили, а няма да се забави с а, цифровите възможности. И тук отново възниква въпроса. Каква Европа искаме? и от интерес, според мен, е за богатите държави, и това е едно а, дълбоко а, чувство, което мога да споделя, е, че а, разбира се, няма как всички да сме еднакви, но трябва да има една обща рамка, един, една обща тенденция. И тук именно политиката по сближаване е, е, играе една изключително много важна роля. Разбира се, при няколко условия. Първото е действително да докажем, че регионалната и кохезионна политика има ясна и изключителна добавена стойност към политиката, които така или иначе се осъществяват. Ако имаме а, транспортна политика, иновационна политика, енергийна политика, какво прави кохезионната политика? Какво добавя регионалната кохезионна политика? Според нас, основният проблем в миналото е, че едва ли не се считаше за някаква кула от слонова кост – някакви пари, които има и които се разпределят към регионите, това няма да проработи. Всъщност и до сега не е работило и единствено може да работи заедно с другите сили, както каза правилно и господин Демикелис. Това изисква промяна на менталитета в Генерална дирекция Регио. Трябва да се про промени и менталитета в много от регионите също така. И а, начина на управление, административното управление, а, органите в самите региони трябва да са наясно, че те не са сами в света, че те са там в сътрудничество с всички тези фактори и граждански групи, които работят по иновациите, по енергетиката, по транспорта, по заедостта и всички други това и всъщност важността да се включи е, гражданското общество във всички тези области. А, мисля, че много ще спечелим от това да ги включим. Един допълнителен момент е свързан с поляризацията между граждански и селски райони. Според мен лично това е пълна лудост, тази поляризация, но съществува. И няма никаква стойност. Да погледнем Германия. Източна Европа, източна Гер... Германия, която трябваше да се интегрира в а, а, Федералната република, имаше вътрешни спорове в Германия. Но какъв е смисъла? Защо а, да се прави, като няма добавена стойност? И това въжи за цяла Европа. Така че трябва да сме наясно помежду си, че само една тенденция към сближаване и създава една федерална организация, макар и не федерална, федералност в Европа. По този начин можем да се сравняваме в света. Германия сама не може да се конкурира с Китай и Съединените щати. Европа като цяло може. Ето защо са ни нужни всички тези сили, за да получим най-доброто и регионалната политика може да помогне. Това също така означава, че в Европейската комисия, както и в държавите членки, фактора сътрудничество е от изключително голяма важност. Поляризацията – и отделянето, изолацията на политическите е, сили трябва да, бъде преод... трябва да бъдат преодолени тези тенденции. Ето защо е, идеята за съфинансирането е толкова полезна. И също така включването на частни средства. Частният сектор днес е много по-богат, отколкото държавите. Всъщност, е, нищо не може да се постигне а, като значителен напредък и постижение без частния сектор. Така че нека да вървим напред, да бъдем дръзки и да не а, изолираме никого. Някой спомена за дългосрочния план. Аз съм изключително за семестъра. Бях а, председател на а, комитета Европа 2020 в а, нашия комитет няколко години и знам не за всичко, което е свързано с европейски семестър. Може да се постигне един голям успех а, като инструмент, но, както каза и господин Демикелис, само с дългосрочна визия и с дългосрочен подход. За да може да се включи и регионалната кохезионна политика в него. Благодаря. Thank you very... Благодаря много. Сега давам думата на госпожа Вестфал, която е докладчик на комисията Реджи по градивния материал на европейската кохезионна политика след 2020 година. Имате думата. Да, благодаря много. Благодаря, че ми давате думата да говоря тук пред парламента, като последна инстанция. Аз не мисля, че политиката на сближаване е гарантирана за в бъдеще. ние направихме доклад по собствена инициатива, така изпреварихме малко събитията посочваме кои следва да бъдат основните стълбове в политиката на сближаване за периода след 2020 година. На първ поглед, а и след размисъл, смисли, мислим, че трябва да се борим, за да бъде оставена политиката на сближаване, но в момента тя е изложена на риск. Всички знаем, че когато Великобритания излезе от Европейския съюз, бюджетът ще бъде с 12 или 13 милиарда по-малко, а трябва да обхванем повече задачи. Това означава, че има голяма несигурност по отношение на бюджета. И кое ще бъде най-лесното решение? Това да бъде а, по линия на различните структурни инвестиционни фондове. Трябва да кажа а, също така, че съм много щастлива, защото парламентът и Комитета на регионите а, си сътрудничат толкова добре. Господин Шнайдер е от източна Германия, а пък аз съм от западна Германия и а, имаме едно и също становище. Между нас няма различия. Точно обратното. А, знам, че ще се повторя, но а, Наистина, структурните фондове са много важни, наистина. За това го повтарям. Те създават работни места. Когато говорим за промяната на климата, се правят инвестиции в научно-изследователска дейност. Изключително нужно е да се инвестира в науката, в изследванията, това само по този начин Европа ще се превърне в един наистина значим регион. Трябва да работим за а, съществени проекти, които са двигател за създаване на работни места и за устойчив растеж. Истината е, че когато пътувам из Европа и когато виждам какво се случва тук в Брюксел, констатирам, че не всички оценяват политиката на сближаване. Ето защо в доклада, който одобрихме съвместно в Европейския пар... Е, парламент, говорим, че а, трябва този двигател за растеж и развитие да не бъде спиран – Политиката на сближаване благоприятства не само растежа, но също така и друг въпрос – солидарността. Искам да цитирам комисар Крето защото тя използва много подходящ образ. Политиката на сближаване е а, бетонът между тухлите при изграждане на европейския дом независимо дали става въпрос за градовете, дали става въпрос за селските региони. Беше споменато и значението на най-отдалечените региони. Европа не е нещо абстрактно. Европа е конкретно. В Европа се а, усеща чрез а, структурните инвестиционни фондове. Няма да се уморя да го повтарям. Нека говорим за положителните теми. Нека да говорим с висок глас и на всички политически нива. Само по този начин можем да гарантираме приемствеността на политиката на сближаване. Много се радвам, че господин Жулео, който е докладчик на следващия, по следващия доклад, включва това, което казваме и ние в нашия доклад градивните елементи. Политиката на сближаване като цяло е добра. Но да, има елементи, които могат да бъдат подобрени. Това го казваме и ние, казва го и Комитета на регионите – започвайки от бюрокрацията. Е, естествено, трябва да се попълват формуляри. Но не трябва да караме заявителите и бенефициентите да правят това толкова много. Прекалено много е бюрократичната тежест. Постоянно живеят тези хора в страх дали няма да допуснат някаква грешка и след това да бъдат подложени на последствия, които изобщо не са добри. Ние сме за, но правилата трябва да бъдат упростени, за да може и те да кажат да на Европа, както казваме и ние. Правилата трябва да бъдат хем упростени, хем по-гъвкави. Ние и а, регионите трябва да могат да реагират пред новите предизвикателства гъвкаво. Трябва да се адаптираме. Може би след 10 години предизвикателствата ще бъдат а, различни или след по-малко години. И тогава ние трябва да умеем гъвкаво да реагираме. Трябва да има възможност за препрограмиране. Ние искаме резерв, който да може да бъде използван гъвкаво, съгласно обстоятелствата. По този начин регионите ще могат да, да дадат бърз и гъвкав отговор. Гъвкавостта наистина е важна, но тя не замества така наречената тематична концентрация. Отхвърлянето на а, това политиката да включва и други а, въпроси и да и липсва контрол. Това е така, съгласни сме, но гъвкавостта не трябва да бъде а, пипана. Липсва видимост. Трябва публично да се каже за какво се използват средства от политиката на сближаване. За изграждане на метро, за изграждане на сграда. Не трябва да го знаем само ние. Трябва да го знаят и хората, които се възползват от тези проекти. Това го казваме и в нашия доклад. Ние искаме модерна политика на сближаване, която е финансиране и в която липсва бюрократичната тежест политика на сближаване, както беше казано от Комитета на регионите, да обхваща абсолютно всички региони. Истина е, че някои се нуждаят повече, отколкото други. Но а, съществуват и така наречените региони в преход. Ето за това е измислена тази фигура, тази категория. А, по-богатите в кавички региони трябва също да се възползват от политиката на сближаване, въпреки че в по-малка степен. Трябва да се запазят трите категории. Политиката на сближаване е нужна и за градското население, и за селското население. нуждите в града и в селските региони са различни. Да, това е така но не трябва да се прави разграничаване между хората, които живеят на едното и на другото място. Трябва съвместно да изградим Европа и гражданите на Европа трябва съвместно да усещат Европа както в градовете, така и в селските региони. Няма да приемем да се а, направи разграничаване на регионите и едни да бъдат премахнати за сметка на други. Това е една битка. Вие също го съзнавате. Битката все още не е спечелена. Това ще се случи само ако в крайна сметка политиката на сближаване е такава, каквато всички я желаем. И накрая едно лично послание, което което а, е лично, не е от името на комисията, нито на парламента. А, много благодаря за това, което каза Комитета на регионите във връзка с обвързаността с условия. Това би било преди, а, пречка пред сближаването. Благодаря. Благодаря и аз. Това бяха ораторите от нашия първи панел. Сега давам думата за дискусия и ще ви включим в списъка на желащи да се, а, да се изкажат. Господин Номаржи, имате думата. Госпожо председател, благодаря. Вие е, председателката. Искате е, да се използва нормалната процедура с координаторите. Извинявайте тогава, господин Мържи. Е, извинявам се. Не чухме първо координаторите, така че моля за извинение. Започваме с координаторите. Господин Ван Истелрой. Благодаря, това е все пак вашето предложение от началото на заседание. Аз така чух, че искате да се организираме. За това а, ви обравя внимание. Нека кажа няколко неща. На първо място трябва да разгледаме нещата а, така, все едно сме а, на семейен празник. А, 30 е, години вече от е, е, кохезионната политика вече имаме, но нищо ново не сме чули от това, което слушаме 30 години трябва. Всички да го направим трябва, да има концентрации. Не трябва ли да има по-широк дебат с хората, които критикуват нашата политика и факта, че а, през първите години почти нищо не постигнахме от а, 2014, 15, 16, колко похарчихме? Имаме ли правилните инструменти, действително? Малко е като да а, плуваме а, като жаби в а, топла вода. Всичко е наред, всичко е наред, си казваме все едно, но а, сме на същото място. Причината, поради която искам да а, се изкажа тук е, че все пак с различни нещата. Имаме EFC, имаме Юнкер, други инструменти, имаме а, други след, средства в областта на конкурентоспособността, а, балканизацията, както се нарича на Европа, разпокъсването. А, в, някои от тези неща са положителни, има и някои добри резултати и дори нови идеи. Но, нека да разширим дебата и така да получим важна информация. И известна информация беше получена, но комисията не оценява като хората. А, а пък а, тази рамкова програма, деветата а, рамкова програма е като едно чудесно Мазерати без две от гумите си. Е, има възможност да набере нужната скорост, но няма как да стане. Всичко това е важно и за кръговата економика, и за новите е, развития, и за социалния стълб. И тази идея на комисията да се махне социалния стълб от кохезионната политика, ами те ще разрушат целият замък, за който говорихме и се каза, ето всичко отделно за социалния стълб, но НП ви казва, че това е фундаментална грешка в Европейската комисия. Нещо не е наред. Нещо а, не им достига в разсъжденията. Това е нещо, което трябва да критикуваме. Е, и все пак трябва да се направи една голяма стъпка след 30 години. Е, трябва да се определи какво се е случило тематичните концентрации и така нататък, всички други елементи, информационни комуникационни технологии и така нататък. Всичко това трябва да се гледа заедно, защото това е в тази политика. Така че хората да са образовани, ориентирани и обществото публично, частно да може да функционира. И последната ми бележка. Трябва критично да а, знаем кои средства в Европа трябва да запазим, за да може да се предоставят на най-добре справящите се. Милиарди, милиони от кохезионната политика бяха взети, за да се прехвърлят към механизма за свързване на Европа. И какво се случи? Само няколко държави свързаха своите пътища, но трябва да има и ясни условия. Ако те не се справят, комисията да поеме нещата. Седем години са много дъл, дълъг период от време и хората не разбират, че политиката се променя заедно с обстоятелствата. На никакъв език нищо не му се разбира просто. I think that Europe has to, to, to, to re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 извинявайте, е, подкрепяме 95% е, това, което чухме, но това не е цялата история. Госпожа Бресо, имате думата е, от името на социалистите. Заповядайте. Благодаря. По мое мнение, от масата на разискванията бе премахната темата за увеличение на различията. По време на кризата имаше период, в който това се случи но в дългосрочен план става ясно, че раз, различията а, са смекчени. Достатъчно е да се видят дългосрочните данни, а това е дългосрочна политика. След това трябва да спомним, че а, не е възможно такава политика без единен пазар. А, по-бедните държави биха били в един единен пазар, обаче това ще доведе само до увеличаване на различията. По време на кризата се случиха много неща. Някои от тях засилва убеждението ни, че тази политика трябва да бъде за всички региони, говоря, разбира се, за политиката на сближаване. От една страна, кризата прекъсна процеса на сближаване. Ето защо трябва отново да го задействаме. Става въпрос най-вече за економическото сближаване на регионите. От друга страна се появиха нови предизвикателства. Господин Демикелис спомена някой от тях. Дори в най-богатите региони има трудности, които не могат да бъдат разрешени без по-съсредоточени политики. Става въпрос за по-слабо населени региони, за планински региони, отдалечени региони. Те представляват голяма част от европейската територия. Не може да позволим голяма част от Европа да не остане покрита от политиката на сближаване. Естествено, съгласна съм, че може да има различни приоритети, но нека не забравяме за цифровизацията, политиката за околна среда и други. Тези политики са важни и за по-богатите региони. Освен това, друг въпрос, това са регионите с средни доходи. Те представляват в миналото те бяха един от скелета на Европа. И в момента там те са изправени пред конкуренция, пред нови предизвикателства, които са свързани с социалния дъмпинг, с промените на климата. Ето защо тези региони също се нуждаят от помощ от Европейския съюз, за да запазят своята сила и да продължат да бъдат скелета на Европа. Така че Европа се нуждае от а, различни а, приоритети и инструменти, за да отговори на различните предизвикателства. На трето място, необходимите ресурси. Смятам, че ние които сме Алианса за сближаването, <laughs> това беше споменато и преди мен, да ние защитаваме политиката на сближаване и трябва да не забравяме, че е напълно нормално за новите предизвикателства и новите прияти а, решения, като отбрана, например, са нужни нови ресурси. Така че една инвестиционна политика, насочена към частния сектор, като плана Юнкер – а, това е полезно. И то също се нуждае от ресурси. Новите политики, новите предизвикателства се нуждаят от средства, но не може всички да искат средства от политиката на сближаване. Европейският съюз трябва да е наясно, че за новите предизвикателства са нужни и нови ресурси. Най-добре, ако са собствени ресурси. Европейският семестър. Нова тема. А, мисля, че тук също трябва да помислим за сближаването. Справедливо е политиките на европейския семестър, които а, следва да бъдат такива макроекономически по-общи политики които да са насочени за справяне с бариерите пред лоялната конкуренция, да се координират с политиките, свързани с сближаването, защото това е, да кажем, една микрополитика, която действа най-вече на регионално ниво но трябва да има сближаване и от двете страни. Европейският семестър трябва да се разглежда в рамките на една по-широка политика, тъй като следва да се справя с значими фактори за страната и това не може да се свърши за 6 месеца. Безпредметно е да поставяме такива кратки срокове работата на европейския семестър трябва да бъде многогодишна естествено трябва да се ревизира, дали е нужна повече комплексност или не, но двете политики са нужни. Те са различни, те са отделни защото политиката на сближаване от друга страна, представете си, не трябва постоянно да се променя, въпреки че трябва да бъде достатъчно гъвкава. Също така, обвързаността с макроекономическите условия това засяга всички политики на Европейския съюз, не само политиката на сближаване. По-добре е да няма такава обвързаност по-скоро сме срещу наказателните мерки и политики. Политиките трябва да бъдат а, стимулиращи, а не наказателни. Трябва да се спазват, разбира се, правилата, социалните права, ценностните права. Всички те са важни, както и политическите. Благодаря ви. Благодаря. Моля ораторите да спазват времевия регламент, тъй като а, а, това е важно Опитваме се да съберем възможно повече становище. Сега координаторите от името на АЛДЕ. Благодаря. Да, ще спазя двете минути. Първо благодаря на всички оратори. Имам три конкретни въпроси към господин Демикелес, защото вие казахте да отговорим на въпроса какво да правим, т.е. приоритетите. И въпросът ми е дали ще има една Европа, стратегия за Европа 2300 година, защото всичко това е свързано с многогодишната финансова рамка. По този въпрос е пълно мълчание, нямам новини. Вторият ми въпрос. Вие правилно казахте, че трябва а, да свържем регионалната иновативна система а, и да раздробим стратегиите за специализиране. Но особено важно е са инвестициите в физически проекти. Да, интегрирана Европа имаме днес, но става дума а, само за финансиране на по-големи обекти. Готови ли сте, например, а, за финансиране на научно-изследователски процеси, т.е. в а, инфраструктура? и уменията на Европа, т.е. да се даде възможност да се а, а, финансират а, инвестиции в а, а, следващата програма за интегрирана Европа. И последният ми въпрос а, градското измерение на политиката градските иновативни действия. Какво се говори по тях? Мисля, че комисията каза, че трябва да се следи изпълнението на програмата. Благодаря. Господин Омържи, извинете, още веднъж ще ви върнах. Благодаря, госпожо председател. Обеден съм, че уважаемите колеги ще бъдат достатъчно учтиви да не ме прекъсват повече. Колко пъти от 2010 година вече обсъждаме бъдещето на кохезионната политика и е, тези резултати от тези дебати са в част от доклада Вестфал на Европейския парламент. Имаме и а, доклада Томас, доклада Олбрайт. А, те все са за бъдещето на тази политика. Но в момента се намираме в обстоятелства, които са много сериозни, много важни, където трябва да се вземат някои важни решения за бъдещите бюджетни а, разходи и се намираме именно в тази червена зона. Висят а, въпросите и а, зависят от решение на други. И на този фон искам да ви кажа, че малко ми е жал за нас. Малко ми е жал за нашия е, Европейски парламент, защото ми се струва, че сме абсолютно безсилни. И а, го казвам като член на нашата бюджетна комисия – нашето бюджетно безсилие. Защото ако трябваше да работим по един реален бюджет, а не един истински парламент, който работи по един фалшив бюджет, всички щяха да включат различни условия и не съм убеден, че нашите а, припева, който пеем от години ще а, се чуе изобщо в а, тези а, се, ограничения, които съществуват в съвета, но бъдете сигурни, че винаги може да разчитате на нашата подкрепа, що се отнася до бъдещето на кохесионската политика. Все пак, няколко коментара по това, което чухме. Днес ще рискуваме да жертваме политики, които са задължение според договорите – основните общностни политики, политиката на регионите, политиката на сближаване за нещо друго, което способства за нашата власт и нещо, което не е задължение според договорите на Европейския съюз на, за нашата дейност. И в същото време се чуват нови и нови противоречия и поне според мен трябва да се консолидират европейските проекти и това е едно задължение, което имаме от договорите. И го казвам съвсем ясно, че според мен не е нужно да има политика по отбраната, а, наистина трябва по отношение на сигурността. Ние да, трябва да дадем едно рамо като Европейския, Европейски съюз, но държавите членки са тези, които трябва да го направят и това трябва да се отрази в бюджета. На следващо място. Политиката по сближаване не е някакъв а, остров, който да е за, заобиколен от води, от други политики, които нямат никакво въздействие върху политиката по сближаване. Ако седмият доклад на комисията показва, че продължават да съществуват разлики, това е именно защото има глобални економически политики, които а, отслабват усилията на кохезионната политика. И няма да бъдете а, изненадани да чуете, че а, именно политиката по ограничаване на бюджетните разходи попречи на а, на обществените услуги в редица държави членки. Много а, говорихме за образованието, действително политиката по образованието, здравето също. Там много трудно се постигат целите. Именно заради това регионалната политика в европейския семестър а, да се включи беше едно много негативно решение, мисля аз. Въпреки препоръките за държавите, ние сме против и е, смятаме, че това в хода на времето с малки-малки последователни е, стъпки ще е, направи така, че да се против измени на принципа основния на тази политика, която е, реално трябваше да бъде политика на солидарността. И накрая, не говорихме за приоритета за а, противодействието на бедността. Знаете, а, е, че за съжаление бедността а, става една много важна тема в Европа. И особено в богатите региони ми се струва, че това също би следвало да е приоритет. Имам и още много други теми, по които исках да коментирам, но а, ще ви кажа нещо накрая. Що се отнася до а, условността? Нашата група по принцип е против. Но а, макроекономическите а, условности са подкрепени от а, по-голямата част от политическите групи, смятам, че трябва да се въведе едно равновесие и не стои въпроса на условността по отношение на а, върховенството на закона. Не може да се смята, че европейските политики а, са, проистичат от някакви абсурдни критерии, които са 3% и 0,3% структурни дефицити. Благодаря. Thank you very much. On behalf of... От името на групата на зелените ли ще вземете думата? Някой ще вземе ли думата? Господин Шкулиц, ще говоря на хърватски. Ще бъда кратък. Политиката на кохезия е много важна за бъдещето на Европейския съюз. Особено в този момент, ние говорим за бъдещето на Европейския съюз след е, Брексит, след като Обединеното кралство напусне Европейския съюз. Винаги ще има държави членки, които ще бъдат моторите на ръста. Обаче ние искаме да представим Европейския съюз като лидер а, е, в а, е, социалните права и тяхната защита, околната среда и нейната защита. И тогава а, моторът а, едва ли ще смогне да изтегли само няколко вагона. А, трябва повече. А, трябва да помогнем на по-слабите държави да вървят по пътя на развитите. И най-важното нещо е стандартът на живот на гражданите в държавите членки да се подобри в сравнение с днес. Защото това, което виждаме днес е гражданите на държави членки, които страдат и от бедност, там хората напускат родината си, отиват в по-богати държави, така че по-слабите финансово държави страдат от ерозия на демокрацията. Кохезията ще ни помогне да го преодолеем. И в заключение искам да кажа, че е много важно, независимо от всички фактори, да упростим процедурите и едновременно с това да поддържаме едно ниво на контрол над фондовете в кохезионната политика, които ще се използват. Госпожо Демато. Благодаря, госпожо председател. Така, направо по темата, за да не губим време. Ние сме загрижени от това, което каза комисар Йотингер, става въпрос за съкръщенията от 8 до 10% от кохезионната политика. Политиката на сближаване е единствената оставаща ни политика на преразпределение. Виждаме, че ресурсите се насочват към европейската отбрана и се махат от политиката на сближаване. И още веднъж – ще се изправим пред ситуация, в която ще видим съкръщаване на средства от едно място за финансиране на други приоритети. Махането и взимането на средства от политиката на сближаване не е добро решение. Европейският парламент вече гласува на пленарна сесия доклада в борбата срещу бедността. 120 милиона души са в риск от бедност. Имайки предвид това, имайки предвид гаранцията за средните доходи, ние искаме да бъде запазен резервът от 20% на Европейския социален фонд за социалното изключване и бедността. Всяка държава членка трябва да генерира а, някакъв минимален среден доход – в страни като Италия, като Гърция, това би било добро да се включи и да се прилага. Някои от колегите вече говориха по този въпрос. Сега ще го кажа и аз. Както беше казано, искаме Комитета на регионите да продължава своята вечна битка за а, изчисляване на съфинансирането от страна на регионите и от държавите. Загрижени сме и за а, структурните реформи. В а, набора от а, реформи, които бяха представени от комисията, ние видяхме отново как насоките, за които се говори, са много опасни има желание резервата за изпълнение на фондовете да бъде използван. За Италия говорим за, говорим за 21 милиарда евро. Смятам, че това е много опасна стъпка, най-вече защото доказва как всички тези действия се отразяват върху политиката на сближаване друг въпрос, по който искам да говоря. Вече в втория панел ще споделя другите си виждания. Благодаря. Благодаря много. Имаме още двама оратори от името на комисията Реджи. Благодаря. Ще се вместя в, думи, в времето, което ми дадахте. На първо място искам да изтъкна и да се присъединя към казаното до момента по отношение на нуждата политиката на сближаване да бъде запазена и засилена. Също така Искам да кажа, че политиката на сближаване ще постигне целите си единствено ако успее да а, заличи разликите между държавите членки. Но, нека не, не забравяме, ако успее да заличи и съществуващите разлики в рамките на даден регион. Не можем да позволим някои държави членки, благодарение на това, че са бенефициенти на политиката на сближаване, увеличават разликите в рамките на своята собствена територия. До момента никой не спомена, ми се струва, че това е много важно. Политиката на сближаване за нашите държави членки бе изключително необходимо за подпомагане на публичните средства. Ако някои от държавите членки не бяха използвали тази политика, нямаше да осъществят много от своите политика това, което оправдава политиката на сближаване е че а, вече беше а, казано и от докладчика от Комитета на регионите, нямаше да има публични инвестиции без политиката на сближаване и средствата предоставени от Европейския съюз. Накрая искам да кажа, че трябва да направим всичко по силите си, за да продължим с изпълнението на тази политика, която ни отличава от всички останали. Благодаря. Благодаря много. Имаме българското председателство и вие давате голям приоритет на кохезионната политика, политиката на сближаване и това е добро. Въпросът ми е как да ускорим процеса на нивото на държави членки, защото ние говорим за програмиране, изпълнение, мониторинг, докладване. И, например, в програмиране казваме, че ни трябва повече партньорство, т.е. отдолу нагоре участие на всички заинтересовани страни и освен това координираме политиката с всички останали политика. Това е много взискателно и времеядно, така че ако почваме програмирането едва в 2020, тогава ще закъснеем с изпълнението и в новия период отново няма да успеем да постигнем резултати в финансова перспектива. Така че технически трябва още в този момент да започнем с програмирането и да отправим ясни послания към държавите членки, какви са приоритетите. Това а, беше дискутиране. Вашият вице-премьер Томислав Дончев беше тук. Да, а, приорити, приоритети, кохезионна политика, европейски бюджет, но ни трябват ясни послания именно в този момент към държавите членки. Знам, че не е лесно, защото едновременно с това се борим и с самото а, изпълнение до 2020. Ние сме го започнали вече. А как да ускорим това изпълнение? Едновременно с това да вършим цялата подготвителна работа за едния период и после, какви са нашите изисквания за изпълнение и резултати за следващия период? А това сме обсъждали за условностите. Какви ще бъдат именно тези условности? Дали с това не поставяме някакви препятствия или това е а, а, в полза? Някои колеги, които говориха за връзката с економическата политика, а, ние в никой случай не можем да сме против това. Защо? Какво, какво означава а, европейски семестър? Става дума за а, как да се развива по-нататък економическата политика. А кохезионната политика е също политика за развитието. А, Става дума за пазара на труда, борба срещу безработицата, добра среда за бизнеса, общият, обществения сектор, административния капацитет. Всичко това изисква да работим по-сближено един с друг, като поставяме и условията, така че те да създават стимули. Благодаря. Thank you very much. These were the... Благодаря, това бяха вашите коментари и а, а, въпроси а, от координаторите на политическите групи и а, членовете на а, комисията. И сега ще попитам още веднъж, имате ли някакви въпроси още, дамите най-напред. Да, в това <laughs> особено опасно положение, дамите най-напред. Имате думата, госпожо Павлов. Благодаря ви много за всички изказвания. На първо място искам да кажа, че съм съгласна, че действително трябва да се борим за кохезионната политика, но не за съществуването и, а за конкретните цели и е, задачи в нея. Това е което искам да кажа по отношение на първото изказване. Е, за да имаме конкретен дебат по конкретните цели, задачи и да анализираме, анализираме полуките от една страна, от друга страна поемайки всички предизвикателства, съществуващи и нови. А сега по конкретния въпрос. Да, действително това е националната ни позиция, както вече беше казано в предишни дебати и от нашия заместник министър-председател Дончев. Той го каза и аз мога да го потвърдя днес. Това, което липсва и което наистина трябва да постигнем е дългосрочна стратегия и визия за Европа 2300. Да анализираме къде искаме да сме през 2300 година, как. и ето това е книгата, която е пред всички нас трябва да видим как да се справим с предизвикателствата и старите, традиционните политики, в които инвестираме, защото, за съжаление, наистина жалко е, че продължава да съществуват големи разлики. Някои от разликите между а, държавите даже се задълбочават и нови държави с нови а, проблеми в регионите, а, да речем като климатичните промени, а, и необходимостите от инвестиции в социалния стълб, много важен елемент за нас. Това е нещо върху което трябва да се концентрираме и да имаме действително последователна политика по инвестиции, отчитайки социалните, инфраструктурни, екологични елементи. Всичко това трябва да е една единна политика, по която да се концентрираме. Това е което предлагаме и това е начина по който ми се иска да способствам за дебата. На 9 март ще имаме много важен дебат за многогодишна финансова рамка в София и за следващия период, основните приоритети. Така искаме да започнем да видим каква е общата картина, да видим каква е конкретната рамка, какъв е плана и как трябва да излезна, изглежда следващата многодишна финансова рамка. След това кохезионната политика. Има конкретни дебати по социалния фонд, по селско-стопанската политика, защото трябва всички измерения да се включат. И след това да имаме и едно резюме, което обхваща всичко, а не всичко да остава отделено. Ето защо имаме един общ дебат и после конкретните тематични, концентрирани дебати по различните политики, като резултат от което искаме да е, оформим на обща е, позиция. Благодаря много. Благодаря, казва председателката. Продължаваме сега с господин Демикелис. Благодаря много. Искам да реагирам по четири пункта. Първият се отнася до самото сближаване – това, което казаха много преждеговорищи. Ако имаме една политика, която е мултидисциплинарна, мултисекторна, това е кохезията, защото тя включва различни а, играчи и сектори. Така че трябва да помислим как всички инструменти, на, а, с които боравим, са, се сближават и се допълват един друг. И това ще е пакета от 6 декември понятието а, за това как да а, сближим всички инструменти и да гарантираме всички потоци от финансиране към дадена държава и регион да бъдат кохерентни и да не пречат на това, което друг инструмент върши. Третата а, измерение е свързано с семестър вектора. Всички говорим за стабилност, реформи, инвестиции. Ако кажем, че структурните фондове са най-голямия инвестиционен инструмент, тогава ние не може да излезем извън тази дискусия. Трябва да сме вътре и това е единствения начин на да работим успешно. Ако искате да си чуе думата ви, трябва да участвате в тази дискусия и за това Въпросът за това дали кохезионната политика трябва да е част от по-широката дискусия стои. Не, разбира се, че трябва да е така. По-добре да гарантираме, че всичко, което е като резултат, е разумно. Следващият въпрос е за освояването на фондовете и нещата, как, как стоят нещата през 2018. В края на коригира се оратора, последните данни 50% от кохезионната политика вече са сключени договори. Текущи са 2 милиона проекти. Огромен брой малки и средни предприятия, около 8 милиона хора означава, че имат достъп за намиране на работа. Всичко това не е е въпрос на отчет, на счетоводство. И между другото, ако искате да сравните инструменти и политики, нека да използваме едни и същи параметри защото когато говорим за плащания, трябва също в други политики да говорим и за отчетността. Тоест дискусията да се базира на подобни критерии. Третото е информацията. Ще се очудите колко много хора все още смятат, че тази политика а, не е чак толкова важна. Т.е. за нещо допълнително. А това всъщност е карикатурно представяне. А, и ние сме тези, които трябва да обясним, че тази политика не е точно а, второстепенна дадахте прекрасни примери днес какво означава тази политика и ние трябва по всеки един повод да даваме примери за това какво върши политиката. дори и като едно допълнение за гарантиране на устойчивост. И ние не трябва да се вглеждаме само в един единствен проект, а в цялата а, стратегия, от а, която той е част. И по трите въпроса, които повдигнахте, що се отнася да по-нататък след 2020 година дискусията а, а, а, говори за брутния вътрешен продукт като а, репер и не съм сигурен в следващите няколко седмици дали ще има нещо по този въпрос. Що се отнася до иновациите, мек и твърди, начина по който размишляваме, би трябвало да бъде да видим какво да преговаряме, какво да дискутираме с властите какви са целите, какво искаме да постигнем и да оставим на държавите членки и на техните национални и регионални власти да решат как да го постигнат. Защото а, от а, обществения а, дебат те няма да се интересуват точно как сме направили технологически нещата, те ще се интересуват от това, как, например, сме допринесли за увеличаване на броя на средни и малки предприятия в страната им. Така че това е парадигмата, на която трябва, към която трябва да се придържаме. По въпроса за а, градските иновативни действия, дейности, няма още така конкретно а, ни действия. За, с момента обмисляме как да засилим цялото градско а, измерение. В текущия период имаме едно разпрос, а, разпокъсване а, в а, градските иновативни действия по цялата карта и стратегията за устойчиво градско развитие. Дали можем всичко това да го обединим, за да се получи едно по-силно измерение – и, и тогава вече ще възникне въпроса за самите действия. Благодаря. Благодаря много. Някой ще реагира ли? А няколко неща. Ламбърт, не съм съгласен, когато каза, че всичко е пак бизнес за нас около масата – Нека да не създаваме такъв климат, защото това значи, че страха преобладава. А когато той е на лице, трябва да се запиташ съгласен ли съм с вас, с всички тук и като правя това, дали съм постъпвам правилно. Мисля, че една от основните точки която, с която трябва да се съобразиме, че да регионалната кохезионна политика да я отделим от останалите стълбове. Тя е много по-внушителна. Това бе казано от няколко оратори. Тря, трябва да бъде едно единно цяло за подновя, обновяване на нашето общество, и да се а, откликнем на промените в парадигмите, които, на които сме свидетели, създавайки нова а, основа за тази политика. Това ще рече, че регионалната политика, тя наистина е в договорите на Европейския съюз, но не бива да се смята като отделна глава, а трябва да помогне към всички останали политики. Много съм любопитна, господин Дим Микелис. Извинете, някой без микрофон реагира. Да. Съжален... Участи с финансирани, съфинансирайки други проекти и с финансирайки това, което трябва да правят националните власти. Любопитен съм, господин Демикелис, как тези национални платформи ще действат, как ще оперирате. Има и други платформи по иновацията, цифровизацията и там е същото. Имаме едно цял рояк от такива платформи, които са безсмислени. Ако искате да помогнете, трябва да си намерите съюзниците. Останете ли сам, няма да успеете. Трябва да си намерите съюзниците в службите на комисията и да ги убедите, че ако поставят и кохезионната политика на сцената при даден проект, ще бъде добре. И това също така въжи за държавите членки. Всички знаем, че е, МФР ще бъде едно бойно поле, многогодишната финансова е, рамка, както между държавите, така и между политиките. Така трябва да видим каква е добавената стойност и това, и това е абсолютно необходимо. Вие, като като комисия по а, регионалното развитие да използвате всички партньори, да формулирате а, какъв вид Европа искаме. На Трамп, за Трамп гласуваха изостанали региони на щатите. И а, сега единственият резултат от неговото председателство е да направи, а, неговото президентство, извинете, да направи богатите по-богати и бедните по-бедни. Това е окончателният резултат от избирането му за президента. Ние говорим за европейски ценности. Тук говорим за друго, различно нещо. Съгласен съм че направо неразумно, дори налудничево да се извади стълба, социалния стъп. Или пък последни думи за семестър, за европейския семестър. Подценяваме ползата от този семестър. Винаги е бил считан като макроекономически инструмент, а той не е. Когато видим какви са препоръките за всяка страна по-отделна теса за иновативната политика, микроекономическата, средни и малки предприятия, енергийна политика, промени в климата. А защо не и за управление на регионалната политика? Да излезем и да кажем, хайде, приятели, Нека да включим кохезионната политика и тя трябва да бъде в европейския семестър, за да има полза. Благодаря. Благодаря много. Много беше окоръжително, господин Вествал. Много бързо. Много се радвам, че съм до тебе. Физически, че съм до теб дори. И ти, и Комитета на регионите ни подкрепяте и това ме вдъхновява. Така може мандатът, с който да излезем относно тази политика, да бъде наистина ясен и звучен. Още сега, на този ранен етап, трябва да кажем какво е важно. Много от колегите бяха тук и в предишния мандат и някои от тях си спомнят какво се случи, когато започнахме да се занимаваме с програмирането. Късно обаче. Закъсняхме доста. Говорим за структурни реформи, но в крайна сметка си го говорихме, но нямаше бюджет. Това е проблемът. Сега с задоволство чувам, че българското председателство иска да притисне малко държавите членки, за да побързат. Много се радвам. А, госпожа Дамато, както тя каза, ако тук има съкръщение между 10 и 15%, това би означавало, че просто има държави, източни държави, които излизат навън от политиката на сближаване. А какво да говорим за Гърция, за Португалия, за Италия? Ние толкова много се гордехме с решението, което бяхме взели. Крайна сметка, какво ще се получи? Държавите трябва да а, допринасят в по-голяма степен за бюджета. Говоря за моят а, партия. Социал-демократите в Германия казаха, че са готови да плащат повече, защото създадената добавена стойност на европейско ниво е изложена на опасност. Солидарността също. Можем да си говорим още много за а, тематичната концентрация, например. Но ако нямаме средства за финансиране, тогава всичко, което казахме до този момент и всичко, и всички изказвания, не на философско ниво, по конкретните въпроси, няма да има никаква стойност. Точно това ме тревожи. В крайна сметка в този случай ще спечелят тези, които искат да разрушат Европа и ще е жалко. Благодаря. No, we don't have a break. Благодаря. Но не, няма да имаме почивка, защото не ни остава време. Благодаря на всички оратори а, за това, че успяха да догонят времето и а, е, продължаваме сега с следващия ни панел. Той се състои от пред... презентации на представители на асоциации на местните регионални органи. Имам вас да дам думата на а, госпожа Анализа Бони, генерален секретар на Юроситис. Благодаря много, че поканихте Юроситис на този дебат. Както вече бе казано от тази сутрин, този а, тур от при, а, преговори на кохезионната политика е по-суров поради Брексит, новите приоритети, приоритети, иерархията в Европейската комисия, условности поради фалшива конкуренция, е, конкуренция и така нататък. За това е много важно да отворим очите на онези, които не виждат връзката между дебатите, които стават в момента по кохезията, с дебатите за бъдещето на Европа. Защото повече от всякога а, ораторката казва дали да не изчакаме. А, председателката призовава колегите, които напускат а, залата, да го направят възможно по-тихо, да не пречат на работата. Благодаря много. Тоест, важно е да дебата по кохезионната политика да бъде сърцевината на дебата за бъдещето на Европа, защото се нуждаем от единство по визията и по инструментите, които ще използваме. А какво е това нещо, което гарантира нещата да са а, обединени? Европейският а, съюз вече губи една от своите брънки. Как а, да продължим? А, думата лепило използвам. Тя е ключова дума, защото кохезионната политика може да бъде именно това лепило, от което се нуждаем в целия континент. Така че да започнем от основните неща за да гарантираме, че дебата по кохезия е сърцевината на дебата за бъдещето на Европа. Какви са дефинициите в Оксфорд речника? Кохезия. Връзката а, връзките в Европейския съюз. Връзката с, относно дебата за бъдещето на Европейския съюз трябва да бъде ясна. Кохезионната политика сама по себе си е това, което ще ни държи обединени. Също така е важно и да помислим по тези думи, които виждате, защото тук Ламберт каза къде са слабостите, да се вгледаме в нашите слабости. И сглобявайки една политика, която да бъде из, изпълняване на така, че Европа да стане по-равноправна и по-силна, какви съставки са ни нужди? Ние като Евросити виждаме слабостта именно в това днес става дума за важността да се работи с градовете. Защо градовете са важна част днес и са важни за обединението и по-голямата сила на Европа? Много неща могат да бъдат сбъркани. Да видим какъв е дизайна, лицето на фазата на дизайна или на подготвяне на политиката. Ако не я подготвиш добре на тази фаза, няма а, да постигнеш, а, няма да си направ път. Ако нямаш добра диагноза в началото, ще имате лоши а, целеви приоритети. А, и след това ще ви трябва много време. А, да коригирате и няма да постигнете целите си. И пак, липсата на доверие е основният проблем. Чухме много неща, чухме, че и а, Омнибус се опитва да а, подобри нещата, чухме и за а, упростяването, но липсата на доверие между европейско, национално, регионално и местно ниво е важно нещо. Фона. На фазата на изпълнението също нещата могат да бъдат сбъркани. Ако не подходите като истински собственици на цялата програма, няма вашата визия да бъде претворена в действие ако имате лошо управление, имате лоша ефективност. Секторен подход и там ще имате решения, които няма да бъдат ефективни и ако са по-низки амбициите ви също? Защо гражданите искат а, политиките да са по-добри? Защото те са на местно ниво радарите. Те също а, винаги се отчитат. А, къде отивате а, на местно ниво? Отивате при вашия кмет. По този начин се, а, те изпълняват ролята на проверка на реалността политиките не са само нещо на хартия, те са и нещо, което се претворява в действие. Те имат капацитет да и обновяват, иноваторски капацитет. Градовете именно обединяват всички цялото ноу-хау. Те работят с съседите си, с бизнеса. Те живеят ежедневно с гражданското общество. И те са обединение на различни предизвикателства. Тук някой а, говори а, по тази тема. Какво трябва, какво ни трябва, за да подобрем, подобрим този инструмент на кохезионната политика? Искаме по-голям и по-добър диалог Искаме го от Европейския съюз, от национално и от регионално ниво. Ако го имаме, ще имаме по-добра местна политика и по-добра целева политика. Искаме за повече гъвкавост, което ще а, даде възможност за постигане на целите. Искаме по-добро комбиниране на фондовете. А, всеки фонд иска, а, има своя логика но това, което е много важно е, че управляващият орган трябва да а, играе координационна роля. И в много, градов... много региони това не се случва. Трябва сътрудничеството да, бъде, да почива на, също на местна основа и също да имаме градско иновативност и тук това означава по-добри институции – вие получихте нашия документ през юни миналата година. Идеята е да поддържаме една силна политика из цяла Европа. Казвали сме го много пъти и пак ще го кажем трябва да имаме партньорства на, на много нива и това да бъде реално с интегриран подход, по-силно измерение, това, което каза и господин Демикелис, повече гъвковост и а, упростяване. А, това е пакетът, който ние, за който ние претендираме и повече няма да говоря, тъй като сме ви раздали документа. Аспекта за партньорство. Комисията ни каза как да го трансформираме в условност. Не може. В регламента единствено кодекса за поведение. Държавите, членки, регионите, а, трябва да гарантира а, а, това, че всичко да бъде в интереса на хората. И нека да помогнем а, за а, това да се случи. А, трябва да сме по-гъвкави в програмирането, да, концентриране, но понякога местната реалност е по-важна. Някои региони се нуждаят от научно-изследователска работа, други от а, интеграция, т.е. трябва да сме гъвкави. Опростяване, да, но за това вече се говори. Много от проблеми са свързани с държавната помощ, контролата, одита, тези аспекти, за които също сме говорили, но пак опира до липса на доверие и централната ни пункт е териториалното изменение интегрирането. Кохезионната политика има тази сила. Трябва, трябва да започне от европейско до местно ниво и по един интегриран начин да обедини нещата. А, и разбира се, иновативната страна, а, градската инова, иновативни дейности, да видим как също да ги укрепим и да са по-ефективно. И с две думи да заключа слонът в стаята, той днес много присъства сред нас, структурната реформа, връзката с структурните реформи за нас. те не са нещо лошо, те са важни. Те са а, а, двигателят. Но кехизионната политика не може да бъде а, инструмента, за да ги стискваш на национално ниво. И между другото, връзката съществува, защото Препоръките към всяка страна са част от а, рамката, но трябва тази връзка да направим а, за, смислена, значима а, и а, а, да бъде поставена под въпрос. А, като Европейският паричен съюз, например. И накрая дефиницията на структурната реформа, тя още не е добре формулирана, защото виждаме една по-голяма комплектност, всички тези критерии, които трябва да бъдат изпълнени. И казвайки всичко това, както и господин Деки Микелис каза, може ли да бъдеш част, да бъдеш извън този дебат? Разбира се, че не можеш. Ако искаме да участваме в дебата, трябва да поемем и отговорността и да направим тази връзка възможно най-смислена. И това е един аспект, който може да бъде обсъждан, как да се използват тези реформи, за да се укрепат местните местните власти. Както казах, самото на чало метро. Големите градове, огромните метрополите, по-малките, да имат потенциал и посредством кохезионната политика и ефекта, който тя ще произведе на функционално ниво. Да гарантираме на сътрудничество по цялата функционална област от малката махала и по-нагоре към стигнаме чак до големите столици. Това се отнася и за гражданите. Местното ниво наистина е мястото, където този диалог да се проведе. Трябва ни по-силна връзка с гражданите и да мислим как този подход отдолу нагоре да бъде а, засилен, да, да вменим повече власт на гражданите. Както казах преди това, ако а, по-добре ръководим нещата като собственици на цялата идея, ефектът ще е по-голям. И в заключение, смятам, че ни трябва такова едно лепило, образно казано за Европа, в... а това е кохезионната политика. Знаете, че лепилото понякога лепне, а, когато го ползвате трябва добре да, да го дозираме по един а, а, значим начин а, и по правилен начин. Ако бъде направено добре, а, кохезионната политика като лепило ще бъде един фантастичен инструмент да обедини цяла Европа а, и ще бъде част от дебата за бъдещето на Европа и в този документ за размисли кохезионната политика стои на важно място как да направим така, че всеки да разбере колко важен инструмент за подобряване на нещата е кохезионната политика. Благодаря много, благодаря за презентацията. Искам да ви благодаря и за становището, което изготвихте вие и което ние сме го разпространили на членовете на нашата комисия. Сега продължаваме с господин Фредрик Валие, генерален секретар на съвета на европейските общини и региони. Имате думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа европейски депутати, радвам се, че мога да се обърна към вас няколко дни преди нашето заседание, заседание с тема Бъдеще на кохезионната политика. Това ще ми даде възможност да ви представя това, което идва от нашите региони. Европа се развива така, както определят европейските граждани и това, което се постига, също така се определя и от тях. Как можем да се справим с цифровите предизвикателства? Дневния, цифровия дневен ден, ден, ред, как можем да помогнем на гражданите да живеят така, както могат в своите градове и села в, по най-добрия възможен начин. Как могат да се включат и тези а, отдалечени региони, силно отдалечени като региони, но също така периферията на градовете. И също така как може всичко това да се отрази в съответните региони. В, като комисия вие знаете, че по всички тези теми градовете и регионите са на първа линия, за да се справят с тези трудности. Имаме инвестиции, плана Юнкер върви в правилната посока, но неговата цел е да генерира инвестиции в областта на инфраструктурата, а пък кохезионната политика отива отвъд тези цели. А това, което ние искаме да допренесем е да може и местните органи да участват в вземането на тези решения. Политическата, е, регионалната политика става основна част от европейския е, бюджет. Ние трябва да настояваме тази е, инвестиционна политика да е свързана с е, иновациите, с солидарността и с развитие на Европейския съюз и неговите територии. Друга цел е да дефинираме в европейските документи как трябва да се а, развива всичко това в европейските региони. Как в всекидневието да прилагаме всичко това? На първо място смятаме, че Европа има нужда от нова обща стратегия след 2020 на базата на устойчивото развитие, но и по отделните цели в европейската политика, но също така и в съответствие с целите за устойчиво развитие на Обединените нации, дневния ред с 2300 година и новото споразумение от Париж. Това трябва да бъде една стратегическа ориентация, що се отнася до сближаването в економически, социален и екологичен принцип и също така да се впише в общия международен контекст. Нещо положително, което мога да подчертая в областта на кохезионната политика, по-засилено сътрудничество между различните степени на управление и различните заинтересовани страни. Важно е да запазим тези партньорства. убедени сме, че успеха на тази политика зависи от доброто сътрудничество с общините, градовете и регионите и техните територии. Бъдещата политика за сближаване трябва да бъде максимално близко до местното равнище и да подкрепя на капацитета именно на местно равнище. И по този начин ще бъдат направени най-добрите избори по отношение на инвестициите. Също така, смятаме, че етическия кодекс трябва да има а, нужните условия и да бъде част от предложението на Европейската комисия във връзка с а, обвързаността с а, Европейския семестър, за да може всички а, общини и градове в Европа да знаят, че са част от този процес. На следващо място смятаме, че трябва да има по-сериозна връзка с териториалната степен да има по-голяма интеграция извън и отвъд гражд... градовете. Трябва да има достатъчно широко действие с а, а, селата и селските региони, за да могат да си сътрудничат и да се справят по-добре с предизвикателствата и да използват максимално ефикасно своя потенциал. Ние в съвета на европейските общности и а, региони имаме този девиз или мото, че няма развитие без териториално развитие. И смятаме именно заради това, че териториалното развитие трябва да бъде засилено, трябва да се наблегне на него и целта да бъде да има един по-интегриран подход, който да може да откликне на специфичните нужди на конкретния регион. ресурсите в всеки регион а, съществуват и отвъд а, техния брутен продукт. И а, всички европейски ресурси и средства могат да бъдат а, разпределени така, че да бъдат достатъчни. Трябва да а, бъдат а, така разпределени средствата, че да а, могат да се а, използват за конкретните задачи да има комбинирани подходи, интегриран начин на действие, за да може да има достатъчно гъвкавост, както каза току-що анализа и повече условност на европейско равнище. Европейската комисия също каза, че трябва да има по-добра степен на опростяване, особено по отношение на контрола и одитите, така че да се позволи на, на общините и на не толкова опитните в областта на проектите също да участват. Това е една от най-наблюдаваните политики на Европейския съюз и има най-голям брой показатели по-малко от 5% грешка и смятаме, че трябва да бъдем по-положително настроени към тази тема и по условността, понеже беше спомената по-рано, искам да кажа, че не може всъщност това, което се променя да бъде именно кохезионната а, политика не а, трябва да а, има други променливи, с, а, с които да се заемем, не кохезионната политика. А, това е част от ам, създаването на Европейския съюз и трябва да работим за една по-силна политика на сближаването от 2020 година по средством този алианс, който споменахме посредством DG Regio следващи септември организираме 60 диалога в най-различни държави членки Австрия, Белгия, Швеция и други, за да може да се влеят резултатите от тези дебати в нашата обща работа. И накрая се възползвам от това, че съм сред вас да ви представя това издание на нашия съвет, който е пред вас, Европа 2300. Това е продукт на две годишна работа и представя становището на европейските градове и територии. Надявам се, че това ще допринесе за нашите съвместни действия и ви каня на нашата конференция за равността и равенството и а, така нататък на, на, през юни 2018 от 11 до 13 юни, а, която също е част от а, политиката по сближаване. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много за изказването, за подаръка. Много интересна книгата, действително. Благодаря ви а, и за възможността да я видим днес и благодаря ви и за поканата. Ще бъде изключително интересно да проследим а, процеса в различните организации. Сега давам думата на а, госпожа Елени Мариано, генерален секретар на съвета на периферните е, а, морски. Това, че ме поканихте и за възможността да а, е, обменим становища по, и по вашия доклад, господин Жулят. Това, което аз ще се опитам да направя, е, е това, което правим по принцип, е да разбием предложението е, на ето така между приятели, в очи в очи, да споделим това, което смятаме за важно и за а, интересно. Какво знаем? Че а, кохезионната политика ще бъде изправена пред ограничения. Това е ясно. И най-вероятно това ще включи и социалния а, фонд, така както Бещър ще продължи да съществува и ще се засили. Знаем, че и макроекономическите условности и а, всички други условности ще се запазят въпреки това, което искаме или което мислим. Европейската комисия се опитва да включи някои мотиви и да свърши кизионната политика, за да подкрепим структурните реформи в държавите членки. Смятам, че това са елементи, с които трябва да сме запознати и господин Дебикелис вече обрисува тази картина че нищо не е приключило и това е част от трудните преговори. Всъщност сега е момента, където, в който се случват най-важните неща. И ние като Генерална дирекция е, регионално развитие, като организация, като комисия тук е, всички го осъзнаваме. Господин Йотингер каза много ясно, че ще има дупка в бюджета заради Брексит, бюджета, това е един въпрос, който не можем просто така да игнорираме. Това е въпрос, пред който сме изправени. Другото нещо е, и господин Юнкер го казва това, и господин Йотингер го казва, и естествено, че те го казват, защото това е в техните ръце като предложение за многогодишна финансова рамка. Това, което трябва да а, разгледаме са, между другото, споменаваме и настоящите приоритети. Да, кохезионната политика винаги е била един настоящ приоритет, но мисля, че трябва да настояваме, че някои а, настоящи традиционни приоритети не са старомодни приоритети. Това, че са били приоритети в продължение на 40 години, те са постигнали своите резултати и тия резултати ги виждаме и в а, докладите, и в други становища и доклади на Европейската комисия, когато ги обсъждат на региони. Това е нещо много основополагащо. Не можем а, да имаме едно мацерати, а, което да се движи без две от колелата си. Няма как, а, както казахте. Правим с пари и да а, изграждаме някакви а, пътища. Именно това е важният приоритет, който трябва. Всъщност, обсъждането на коалицията а, може би господин Ньотингер ще каже 1,15 или 1, може би след това отново ще има още намаление. Така че много внимателно трябва да следим всичко това и да видим какво означава то за нас. Нека сега да говоря конкретно за кохезионната политика и как бихме могли а, всъщност да се справим с нея веднъж след като бъде а, по решение, защото, както казаха и колегите, и аз казах във ведението си, това е нещо, което вече съществува. Не е някаква новина, съществува връзка. Има и няколко члена за тази връзка в а, а, документа, така че има възможност за държавите членки да извършват реформи в рамките на си, да не обезмисли а, смисъла на съществуване на кохезионната политика, без разбира се и да разклати и целите на европейския семестър. Има, разбира се, една дупка и това е липсата на европейски семестър. Ние самите, щом това липсва, трябва да поставим тези цели и да направим така, че когато се обсъжда и а, възникнат някакви опасни, според мен, предложения, този, това пилотно предложение да се подпомнат държавите да създадат реформи. Аз нямам нищо против държавите да осъществяват реформи, няма проблем те да постигнат успехи и да наберат известно ускорение, но как можем да обясним, че не искаме да дадем пари на държавите членки да осъществят тези реформи, които са толкова не правим, така или иначе и европейски семестър. Подготвяме документ и ще ви го изпратим днес след обед на всички вас, Европейската комисия, за това какво според нас, какви биха били евентуалните връзки. Няма как да навлезем в подробностите. Ламбърт и се запази и да не се превърне в средство. Защото политиката е политика, тя не е средство. FC е средство, инструмент. А политиката е нещо много по-широко и трябва да го запазим такова. Така че въпросът не е дали ще има връзка, въпросът е каква връзка ще позволим да просъществува. Ще оставя останалите да се изкажат, макар да не смятам, че продължителността е най-важното. Не смятам, че имаме нуждата стратегия, в която се вижда какви са целите на кохезионната политика, така че от нас зависи да ги определим и както каза Никола Демихели, точни предложения. И на второ място, което считам, че е нещо, което трябва скоро да се случи, мисля, че Европейския социален комитет говори за частния сектор, как те не са включени достатъчно и така нататък. Аз искам да ви поканя, а, даже да е, организираме заедно с вас, госпожо председател, във Франция, Тоскана, в Италия и в Германия един регион, да се опитаме заедно в територията е, на територията на тези региони, да съберем всички економически и социални партньори и да докажем на всички, е, че тази политика постига резултати за бенефициарите. Това е всъщност е и трудността, защото никой е, вече не получава обратната връзка и няма как да се оправдае понякога, когато имаме нетни приносители, е, обсъжданията, защо трябва да се увеличи бюджета. Просто не, не може да се докаже защо, как всъщност се получава е, добрия резултат и таемост на инвестираните средства, но има много реално. да му убедена, че колегите ще искат да участват. Аз лично със сигурност. За това ви благодаря. И чакаме вашето становище, което казахте, че ще ни изпратите днес по-късно. Всяко едно усилие, всяка една дискусия е полезна за цялостния дебат обсъждаме кохезионната политика без да споменаваме социалния фонд, който е много важна част от кохезионната политика. Това е изключително важно за нас в момента, за да може цялата конструкция да върви заедно и да видим какви са а, целите. И генерален секретар на Асоциацията на европейските региони. Имате думата благоризионната политика. И като говоря последен, ще ви предупредя, че може би ще повторя едно-две неща от казаното днес. Няма нищо по-важно в европейската инвестиционна политика и нейното ускоряване от сближаването между национални, регионални и местни власти, на, региона, на регионите, създаване на работни места, економически ръст и подобряване качеството на живота. Как как тя създаде възможност да се отворят 1 милион нови работни места и 1 милион и 800 хиляди местни деца трябва да бъде едно от нашите постижения, ако го преодолеем. И всяка политика трябва да бъде а, развивана по-нататък, но не, да не забравяме по-голямата политика, а, кохези, а, картина, политиката за кохезия, а, която преодолява и различията. Разбира се, знаем, че следващия дългосрочен бюджет ще се увеличи и тогава трябва да видим какви са приоритети. Това е най-умната най инвестиция в бъдещето и Европейския съюз трябва да бъде обединен, да демонстрира на гражданите, че Солин е много важна за периода след 2020 година и сценария, който ще определи как, как точно да работим ние призов да намерите в нашата, документа за нашата позиция. Първо, упростяване на процедурите, процедури, които трябва на програмирането и а, ролята на регионалните фондове. Четвърто, да намалим броя на фондовете. А, например, те да са по-гъвкави и да търсят решения, които са базирани на техните интереси и по този начин да разпределят и бюджетите си. Вярвам да се съсредоточи върху териториалното и социално измерение, а, за да има едно ефективно координиране. Трябва ни е, това е списък, който се счита за добър, но комисията, парламента и местните правителства трябва да а, извлекат приоритетите от този списък. по-голяма подкрепа за а, териториалното сътрудничество, между регионите и техните съседи и въвеждане на добри практики. Всички мерки, които биха позволили да се отклоняват средства от кехезионната политика и въвеждат по-скоро решения отгоре надолу, се от, твърдо се отхвърлят но ние ще можем да дискутираме с вас и всички участници и заинтересовани лица с цел да се подобри ефективността и въздействието на а, кохезионната политика. През текущия период комисията също разработи инструменти инструменти, финансиращи инструменти, за да принципа за работа на много а, нива е изключително важен и ние сме смятаме, че трябва да се работи с регионалните власти, така че да се въвеждат действия, които откликват на нуждите на териториите и техните граждани и да се носите с цел по-добра отчетност и по-добро управление, което ще направи инвестициите по-ефективни. Европейския съюз ще предостави силно лидерство по дневния ред 2300 година. Следващата многото се фокусира върху приоритетите и принципите на пропорционалността и субсидиарност. Вие знаете всичко това и ние го знаем. Ние, се, над... ние имаме доверие в комисията и държавите членки го знаят. Гражданите са тези, които се интересуват от добри. И ние сме се обединили в тази политика, но има още много, което трябва да се постигне, защото гражданите ще се боля, борят а, за своите права. До сега успехите ни са несъмнени, но нека да подобрим всичко. Ще започнем с координаторите. Няколко бележки. Господин Етингер каза, че централната земеделска политика, кохезионната политика ще бъдат сърцевината на следващите 10 години. И ние чухме декларацията от. и нека да не разваляме моментът. А, сега по отделните пунктове да ще повдигна два въпроси. Първият е за този алианс по кохезионната политика. Те не са от Мадрид, т.е. разликата между регионите, големите градове. Какво да направим? Мисля, че тук се мълчи. Да, казваме кохезионен алианс, и, но аз питам къде сме. Кажете ми нещо за това какво или а, а, конкуренцията и то в глобален мащаб, научно-изследователската работа. Кажете ми какво ще стане по тези две точки в следващите месеци. И последната ми бележка. Аз дадах този, тази метафора с Мазерати и двете гуми. Да, всъщност изработваме някакъв преграш, прекрасен продукт. Казваме, че политиката ни е много добра, регионалната, като последният Airbus без добра писта за приземяване. Тоест, трябва наистина да видим как към благодарностите, насочени към представителите на различните организации – благодаря за подкрепата и за вашите изказвания. Благодаря за подкрепата за кохезионната политика. Както каза и колегата, всички ние сме част от Алианса за, да се средоточим в ня... върху няколко теми, които ми се струва, че излязаха наяве и от двата панела. Първо, една политика за всички региони, но такава политика, която може вътре, в рамките на регионите, възот по-добра стратегия Европа 2030. В рамките на тази стратегия трябва да, се, да отговорим на въпросите, по които говори господин Де Михел, Микелис такива региони, които върват напред, такива региони, които са за периферни региони. И накрая но е, имаме е, и тези региони, които са, с, с, е, които са по-слабо заселени. Така че е по-добре да видим предложенията с оглед на стратегията 2030. На трето място, не трябва всичко да бъде по линия на и за осъществяването на такива срещи. Искам да чуя вашето мнение. Благодаря. Последният един, че има смисъл от всичко това. понякога действително се създава инерция и се получава ускорение, когато се обясни защо е необходимо всичко това. Може би министъра никога не е разбрал и не е видял какво се случва, а пък има неща, които се случват. Това ще направи региони, тези а, представители от комисията, а, било то от а, на ниво генерална дирекция, на ниво кабинет на госпожа Крето, а, да може всички тези нетни приносители от бюджета да бъдат включени. Защото да се увеличат и 50% намаление от някъде, всичко това трябва да се компенсира. Както каза господин Демекелис, колкото по-малко средства има, толкова повече концентрация трябва да има. И аз бих наблегнала именно на тази интелигентна специализация. Интелигентен регионален подход. И има тематични въпроси, които са важни за нас. Синергията с фондовете не е лесна. Опитали сме се да я осъществим, но има толкова различни а, средства, които се прилагат. Би било добре да има синергия между средствата за иновации, а, интелигентна, пак имаме трудности. Ако упростяването толкова радикално се случи, така че бенефициерите, да са убедени, че всичко това е за, за тях, би било добре, но това не смятам, че ще се случи в след. Гера иска а, веднага да се обсъди а, пре, предложението, а пък българското председателство каза да се действа, да се а, действа от а, през април месец и с австрийското председателство и да стане в рамките на този парламент. Наистина добре, защото иначе ще се отлага и отлага все по-нататък. Не беше споменато, но смятам, че е важно. Благодаря, Фредрик. Няколко коментара и няма да повтарям това, което каза колегата Елени. Но в отговор на а, вашите коментари за господин Йотингер, и аз това чувам навсякъде, където отида, всички подкрепят а, кохезионната политика като основен стълб на европейските политики, но в същото време всеки път чувам, че ще трябва да има преосмислене на бюджета, защото има други политики, които трябва да се подкреп... подкрепят от Европейския съюз. И ние а, не искаме да е, разширяваме евро... кохезионната политика. Мисля, че всички в съвета искат да я запазят, но въпросът е колко. Колко ще се подкрепи от Европейския съюз? и колко държавите членки са готови да допринесат за структурните фондове и кохезионната политика. И това е нещо, което, разбира се, ние е, нещо, на което ще обърнем огромно внимание. В отговор на казаното или може би като настояване върху връзката между градските и селските региони, може би би трябвало да настояваме именно на това градските региони да създадат възможности за тези партньорства. Няма да има развитие на метро, метрорегионите, на градските региони, ако селските региони плачат за развитие. Също така има необходимост да не се създава централистичен начин на действие и постигане на кохезионната политика в регионите. С това съм наясно. Аз съм французин, знам, а, че французите искат винаги всичко да централизират, но е важно да създадем условията на партньорски диалог между различните а, власти. По Алианса Искам да спомена това, което ние правим с регионалните а, органи и асоциации по осмия диалог. Преди всичко националните асоциации на а, общините и регионите, те вече са партньори в Алианса. Надявам се, че всички ще станат. И разбира се, ще работим не само с обичайните запонозрени и подкрепящите Алианса, но също така искаме да стигнем до тези, които се възползват от кохезионната политика, без дори да го осъзнават понякога. Имам един а, анекдот, който мога да ви разкажа. Веднага след а, Брексит, Евронюс всъщност интервюраше един представител от Корнуол – който каза, а, ама аз не знаех, че няма да получаваме средства от а, Европейския съюз след Брексит. Така че ние. А, той гласувал за Брексит, без да съзнава, че регионалната политика в неговата община всъщност идва от Европа. Така че би било добре и а, да се знаят тези неща. Това е отговор ми. Да, моля, имате думата. Благодаря, госпожо които са представени в асамблеята, е мястото, където градовете и а, а, селските региони се смесват идимо в голямата схема на европейската политика. Това, което казахте за връзката между а, средствата, фондовете. Видим как използват а, тези фондове но може би трябва малко да кретим това харчене да преразгледаме. А що се отнася до Кохезионния алианс, мисля, че факта, че този алианс съществува, е нещо добро. Това е различна стратегия. Там се вътре влизат енергийност, технологии, социални партньори, гражданите все повече и повече са водещи елементи в тези стратегии. Огромните държави, които влагат средства, богатите държави са от голямо значение и се опитваме да провеждаме дискусии между